и няма условия несъвместими с тяхто членство в Европейския парламент, те могат да изпълняват задълженията и да се ползват с правата си. Едноминутни изказвания. Госпожа Заборска е първата от едноминутните ни оратори. Благодаря, госпожо председател. От вчера бяха въведени нови, по-низки такси е, за мобилно-телефонен роуминг. И това никога не би било възможно без наличието на единен европейски пазар, без ясното сътрудничество между всички европейски институции. И това е кръсноречиво свидетелство за това, че Европейският съюз се грижи за благосъстоянието на своите граждани. През последните месеци Европейският съюз бе обект на сериозна критика от страна на европейските граждани и то не е без основание. Но аз съм все така убедена, че европейският проект си струва. Благодаря. Господин Идалго има думата. Госпожи и господа, Ставам да говоря пред вас, след като разговарях с миньори. Миньори, които са тръгнали на поход, на протестен марш към Мадрид, защото испанското правителство не чува техния глас. И е толкова по-важно да помним, че вечните ценности на нашите страни се въплащават именно от онези, които днес навдигат глас на протест. В това число испанските миньори. В Испания миньорите по традиция са носител на демократичните тежнения. Миньорите се изправиха срещу фашизма и режима на Франко Обръщайки се към колегите от Либералната партия, нека напомня, че испанецът Салватори Мадаряга е символ на европейския либерализъм, на Европейския парламент. Благодаря. Кристиан Босотил. Благодаря ви, госпожо председател. Ще говоря за директивата за лекарствените средства на Европейския съюз и ще се спра и на ситуацията в Румъния. Необходима ни е една интелигентна политика по отношение на лекарствените средства и пускането им на пазара. Ценообразуването е изключително важно, защото лекарствените средства са много често живото спасяващи за гражданите. В Румъния е, бяха прияти някои лоши е, решения между 2009 и 2011 година. Има един списък на е, медикаментите, които се възстановяват от здравната каса на пациентите, но това е недостатъчно. Е, недостигът се отразява зле на е, здравното състояние. Е, струва ми се, че комисията би трябвало да внимава много повече и да следи, когато държавите членки предприемат подобни мерки. Следващият оратор Госпожо председател, ние бихме желали да изразим тревогата си поради Посегателствата а, срещу демокрацията, срещу демократично избрание президент в Парагвай. този президент бе избран без подкрепата на консервативната опозиция и Президента имаше по-малко от 24 часа, за да организира своята защита бяха манипулирани е, изборите. Е, това бе един отчаян опит с е, гласовете на консервативното мнозинство да се приречи вота на избирателите. От Меркосур до по-малки регионални организации този преврат бе осъден като един недемократичен акт. Цялата страна, демокрацията бяха всъщност в центъра на случващото се, а не Фернандо Лупа само. Председателката дава дума на следващия оратор. Госпожо председател, ще обърна внимание на споразумението между Европейският съюз и Турция, което предвижда редица облегчения. По този начин Европейският съюз се приближава до Турция и Турция се доближава до Европейският съюз. Става дума за споразумението което предвижда задълбочаване на сътрудничеството с Турция, най-вече в областта на правосъдието. Сега е, очакваме Турцията да започне да прилага съвсем стриктно подписаното споразумение, включително и по отношение на решението на кипърския въпрос. Предвижда се един срок от три години за е, помилване. Мисля, че тук е, можем да поискаме е, едно по-последователно поведение от страна на Турция, а естествено и Европейският съюз, подписвайки подобни споразумения, би трябвало да настоява за един по-последователен подход. Благодаря. Може да има референдум за Европейския съюз, каза господин Камерън, но той не знае кога и какъв ще е въпроса. Знае какъв няма да бъде въпроса, а то е трябва ли Великобритания да напусне съюза. Това е защото той не знае как ще изглежда Европейски съюз в бъдеще. Всички обаче от нас знаят как ще изглежда. Онежи, които са тук от е, двете страни на този спор, знаят, че идеята беше това да бъде една а, е, държава, Обединени европейски щати. Настоящата криза се използва, за да може економическо и финансово управление да доведе до пълно политическа интеграция. Единствения, който не го разбира обаче, явно е Дейвид Кемерън независимата партия на Обединеното кралство може да му обясни точно как изглеждат нещата, както обясняваме и на неговите господователи. Единственият референдум, който искаме ние е трябва ли да излезем или да останем и искаме по-скоро да излезем, а не в последствие. Благодаря, господин Цвекети. Благодаря, господин председателю. Искам да говоря за Орнот, едно малко селище в Унгария. Ние много се гордеем от тази община или това селище. То е близо до Боршот Опатуй. Преди 300 години имаше много важна парламентарна сесия там и защото 600 години вече там се провежда един панаир. Много е известен този панаир в Орнот. Там имало окупация от страна на турците, хабсбургите, дори комунистите го бяха окупирали. А Европейския съюз, Орнот ще оцелее ли след Европейския съюз? В случая говоря за едни слухове, според които европейското законодателство панаира там не отговаря на европейското законодателство. Нека да не жертваме Орнот на ултара на свободната търговия. Това е място, където и се събират а, животновъди и така нататък. Нека да защитаваме а, общности като Арнот, защото това ще бъде голям плюс за нас. Господин Браковски има думата. Ало, месье Сикирски. Отсъства господин Шикерски. Wczoraj остатни гвиздък тегорочни tegorocznych с Европи. След като звуча последния съдийски сигнал на Европейското първенство по футбол, приключи е, и най-голямото масово спортно събитие, организирано от Польша някога в нейната история. И ние сме горди, ние поляците се гордеем с това постижение. С това, че в Польша се възцари нов дух и не само в спортната област – а и заради това, че Полша и Украина заедно се пребориха с предизвикателствата и проведоха успешно, можем да кажем безупречно, организацията на футболния шампионат. Ползвам повода да изразя благодарност на всички ви за доверието и за високата оценка. Да благодаря на Европейския съюз за финансовите средства, които ни бяха отпуснати за изграждането на пътната и железопътната инфраструктура на Полша, която ще ни служи в продължение на десетилетия. Госпожа Кастекс има думата. Е, Благодаря, госпожо председател. Утре предстои да проведем дебат за акта, споразумението против нарушението на интелектуалната собственост. Аз бих искал да се спра в тази връзка на един вероятно някъде, до някъде страничен въпрос, но според мен важен. Става въпрос за казаното от представители на комисията на 20 юни сряда в Комисията за международната търговия на парламент. Какво каза комисаря Дегухт? Ако приемете утре, ако гласувате против споразумението, преди да изляза становището на Европейския съд, комисията ще продължи производството пред Европейския съд. Комисията е поела ангажимент и отрицателен вод на парламента няма да я спре. Тези думи е, изглежда не само сочат непознаване на договорното право на Европейския съюз, а преди всичко и против това бих искал да се изкажа, свидетелстват за незачитане, крайно неприемливо неуважение към Европейския парламент и гражданите, които той представлява. Председателката прекъсва. Аз мисля, че е ясно, казва председателката, какво искате да кажете. Да, съгласява се госпожа Кастекс. Господин Кели има думата. Добре е, че днес е, можем да насочим вниманието си към е, сериозните е, усилия, които полагат образователните кадри за просвещаване на младите хора в духа на уважение към околната среда и за нейното опазване. Удивително е колко много информация получават подрастващите днес – и ние трябва да отдадем дължимото на зелените училища, на преподавателите, които работят в тях. И аз предлагам парламентът да изрази уважението си към техните усилия, имайки предвид, че много от тези педагози работят на обществени начала. Госпожа Костела има думата. Благодаря, госпожо председател. Решението на върха миналата седмица за разкъсване на връзката между банковата задлъжнялост и държавната задлъжнялост трябва да се приветства. Ирландските граждани, макар и да не са отговорни за световната финансова криза, до сега трябваше чрез държавния бюджет да плащат сметката. И конкретните решения, които бяха взети миналата седмица на срещата на най-високо равнище, ще дадат възможност на ирландската държава по-скоро да се върне на пазара. Ето с такава надежда ирландците гласуваха за пакта за стабилност на 31 май. Някои заплашиха да упражнят правото си на вето и слава Богу не успях. При това не бива да забравяме необходимостта да се провежда социална политика. Не само бюджетни съкръщения – а и средства за стимулиране на растежа и 120 милиарда, които държавните и правителствени ръководители приеха да отпуснат миналата седмица, са добър знак в това отношение. Госпожа Билбао има думата. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Ще оценя много високо резултатите, постигнати от Европейския съвет миналата седмица, защото те ще допринесат е, за укрепване на еврото. Би трябвало обаче да се обръща повече внимание на отделни региони, като моя региона на Баските. Ние е, в нашия регион е, насърчихме социалната ефективност е, ние е, започнахме една нова економическа политика, включително и в социалната сфера постигнахме добри резултати. Става дума за няколко е, години, в които работим много усърдно и постигаме добри резултати. Но времено нашите е, постижения не се оценяват достатъчно добре. Струва ми се, че трябва е, да се обръща повече внимание на териториалното сближаване и на регионите. Господин Кризащелос, а, Никос Хризоелос, извинете. Благодаря, госпожо председател. Европейският парламент не се интересува особено много от дискусиите за здравеопазването в Гърция. Става дума за достъпа на гражданите до здравеопазване в периода до 2020 година. Същевременно здравеопазването в Гърция и цялата здравноосигурителна система е претрухване в резултат на кризата – Кризата в финансовия сектор е, се превали в е, здраве, сектора на здравеопазването, където бяха предприяти драстични съкрещения на персонала. Е, една голяма част от хората в Гърция вече са без средства, те са безработни, по никакъв начин не биха могли да заплащат услугите, е, от които се нуждаят в здравеопазването, е, ако се е, яват в ролята на частни пациенти, а здравната каса очевидно не може да поеме разходите им. Затова призовавам комисията да провери дали всичко това съответства на принципите на Европейския съюз. Господин Пашка. Благодаря, госпожо председател. Можете ли да си представите, че парламентарната комисия на, парламентар... на, на Дума в Русия, която се грижи за малцинствата от съседни страни, ще отиде в Латвия или Грузия, без да информира тези държави? Това са суверени държави. Ще организира официално заседание на това, което те мислят, че трябва да бъде защитата на младсинствата в Латвия или Грузия? Мислите, че не трябва да се говори по този въпрос ли? Преди няколко дни Унгарската парламентарна комисия, без въобще да говори с словашките власти, организира провокативно заседание на територията на Словакия. Унгарските депутати тайно са наели помещение в университета в Комарно и там са говорили за това, какво трябва да направи словашкото правителство за унгарците, които живеят на територията на Словакия. Да не би да са забравили за учтивостта, за международните отношения, да не са информирали словашките. Прекъсва се оратора от председателката. Благодаря. Господин Вадим Тодор има думата. Госпожи и господа, Позволете ми да посоча, че в Европейския съюз има 26 независими страни и една колония, моята любима Румъния. Но това не е каква да е колония, а американска колония, в която агенти на ЦРУ са робовладелци. И тези примитивни субекти имат три главни цели. Първо, да завземат богатствата на страната, златото, среброто, урана и природния газ на страната. Второ, да принудят е, румънците е, да закупят 46 е, военни самолета F-16 от 1965 година, което е пълно безумие, и накрая една мирна страна като Румъния да се превърне в жив противоракетен щит срещу Русия. И не на последно място да опоручат избирателния процес страната. Последния път, по време на местните избори в Румъния, участваха повече от 900 агенти на ЦРУ, за подправянето на резултатите. Председателката прекъсва оратора. Госпожа Власикова Бенова има думата. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Всяка една от държавите членки на Европейския съюз е изправена пред финансови, социални трудности. Изключително важно е държавите членки да си сътрудничат добре и да създават партньорства. Затова подкрепям казаното от колегата. Изключително ме притеснява факта, че унгарският парламент е направил това, което е направил на територията на Словакия. Това трябва да бъде заклеймено. Словашкото правителство прави всичко възможно, за да поддържа отлични отношения с съседните страни и съм убедена, че унгарското правителство трябва да прави същото. Благодаря на госпожа Фласикова Бенова, следващия оратор. Под микро, под микро. Миналата година бях във Вашингтон и се срещнах с Камерата на представителите и Сената, за да, отсу... за да обсъдим случая Магницки. Както знаете, и Сената, и Долната камера имат комисии по външни работи. И двете комисии са гласували в подкрепа на законопроект. В Европейския парламент, в комисията АФЕТ, едната седмица ще обсъдим също така наречения доклад Магницки. Предложението е сходно на това, което се обсъжда и в САЩ. Трябва да се борим срещу високопоставените служители в Русия, които са свързани с организираната престъпност, които са корумпирани, хора, които са част от криминални групировки, а се движат съвсем свободно и с Европейския съюз. Такива санкции обаче трябва да им бъдат наложени. Госпожо председател, налага се да протестирам срещу злоупотребата, е, извършена от е, служби и органи на съдебната система в Румъния. Правителството и президентът е, обсебиха тези институции и ги направиха послушни. Те започнаха да раздават пристрастно правосъдие. Е, Конституционният е, съд е, също служеше на тази селективна система на правосъдие, която противоречи на принципите на правовата държава и демокрацията, записани на знамето на Европейския съюз. Става дума за недемократични действия, които на всяка цена трябва да се осъдят. Госпожа Тансила има думата. 16 юни бяха проведени общински избори в Румъния. Това отговаря на Ше... промяната, която бе е, постигната, отговаряше на желанието на гражданите е, и им даде надежда, че ще бъдат решени економическите и социалните проблеми, че ще бъдат поправени допуснатите грешки в миналото. Но е, резултатите от изборите бяха е, оспорени от властимащите и сега на практика на карта е заложена демокрацията в Румъния. Аз е, бих желала да подкрепя желанието на Румънския парламент за организирането на специална извънредна сесия, която да разгледа е, случващото се в страната. Това е един жест, е, който се отличава от всичко извършено в миналото и е, аз се надявам, че ще получим подкрепата на Европейския съюз. Приветствам резултатите от заседанието на Европейския съвет миналата седмица в Брюксел, в това в частност за пряка рекапитализация на банките в еврозоната. Постигнатото споразумение между държавните и правителствените ръководители е, бележи сериозна стъпка напред за Ирландия към възможното преструктуриране на дълга и намиляване на данъчното бреме върху ирландските данакоплаци. Аз е, разбирам, че министра на финансите на Европейския съюз е, те първа ще започнат преговори посветени на ирландския дълг, което ще изравни отношението към Ирландия с страни като Испания, Гърция и други от еврозоната. Това удовлетворява ирландските граждани, доколкото те гласуваха за пакта за стабилност. Последните решения на Европейския съвет засилват подкрепата за Ирландия, в частност решението им да се разпокъса, да се разкъса връзката между банков и държавен дълг е нещо много положително. Благодаря. Благодаря. Тази седмица предстои много важна реформа на ОСП след 2013 година. Миналата седмица в Букурещ бяха проведени срещи между господин Павло де Кастро и румънски земеделци, на която среща бяха подчертани очакванията на румънските земеделски стопани. И заедно с социалистическите си колеги аз изразявам надеждата, че решенията за бъдещето на селското стопанство в Европейския съюз следва да отчитат разликите между по-силно и по-слабо развитите в това отношение държави членки. Приветствам доклада на господин Капула Сантос, който призовава за по-справедливо разпределение на преките сълскостопански плащания, така че да се преодолее неравностойното положение, в което са поставени някои държави членки. Господин Де Анджелис. del mio, del mio paese. Dopo sette anni след 7 години социални помощи, собствеността на предприятел Виваком в Аняни обяви фалит. Това е индийска фирма. И по този начин 1300 души останаха на улицата. Това е втората по големина фирма в Лацио, която пуска шторите и съответно затваря бизнеса и на, целия сателит, на всички сателитни дружества смята да измести своето производство в трети страни. Необходимо е всички институции да работят заедно, за да осигурим бъдеще на тези работници, които живеят в изключително а, сложен момент, защото от 7 години работата им виси на косъм. Европа трябва да създаде всички необходими инструменти, за да може да осигури бъдеще на това предприятие, защото то е изключително важно. Благодаря господин Деанджелис, господин Кортес Ластра. Quiero hacer partícipe y denunciar ante la Eurocámara. Бих искал да поговорим за бъдещето на испанското правителство. Независимо от препоръките на комисията, да се инвестира в научно-изследователската и развойната дейност. Това не се прави. Нуждаем се от повече инвестиции в Испания, именно в областта на развитието и научните изследвания. Неприемливо е, е положението по настоящем, при което е, много малко проекти и институти се финансират и броят им непрекъснато намалява. А също време всички знаем колко са важни новите технологии, новите открития, иновациите за производството, за развитието на обществото. Необходими са и повече инвестиции. Испанското правителство би трябвало да преосмисли своята политика в това отношение. Също време това не бива да се свързва непременно с условията при финансова криза. Следващият оратор е госпожа Айала Сендър. Благодаря, госпожо председател. Естебан Апарата Люсия бе освободен. За моя радост. И това бе постигнато в резултат на е, действията на Международния трибунал и лично на председателя на Международния съд за наказателни дела. Един от пилотите на хеликоптера, които са участвали в акцията, за съжаление е бил е, засегнат, ранен, което помрачи радостта в а, а, Испания. Още повече, че човекът а, почина. Благодаря, госпожа Сендер. Благодаря. Що се отнася до незаконната емиграция в Малта? Проблемът се увеличи последните седмици. Мнозина напускат Африка, за да търсят бъдеще в Европа. Това води до приток на хора, които влизат незаконно в Малта. Трябва да се прояви повече солидарност с Малта от страна на Европейския съюз. Това е предизвикателство за целия Европейски съюз и отговорността не трябва да се носи само от Малта, защото тя се намира на границата между два континента. Не можем да се справим само. Европейския факт за миграцията е пълен провал. Споделянето на тежеста отсъства. Само някои държави членки ни дават подкрепа изправени пред един такъв проблем, държавите членки са длъжни в името на солидарността да подадат ръка. Имаме нужда от стриктни правила, които са справедливи за всички. Повече държави трябва да ни помагат, за да се създаде един механизъм, който да доведе до споделяне на товара. Необходим ни е правен механизъм, който да бъде ефективен и ефикасен. Следващата точка от дневния ред е, е доклада Полсън, стратегия за защита и хуманно отношение на животни